сряда, заедно с председателя на съвета, ще подпише 16 акта, прияти съгласно обичайната законодателна процедура в съответствие с член 74 от правилника на парламента. Техните наименования ще бъдат публикувани в протокола на днешното заседание. Може да ги намерите и на вебсайта на Европейския парламент. Сега по промените по дневния ред председателския